Добро утро, уважаеми колеги. Нека да започнем заседанието. В дневния ни ред следва точка 8. Das ist äh, der Bericht Точка 8 е докладът на тема 20 основни въпроса, предизвикващи безпокойство сред европейските граждани и предприятията във връзка с функционирането на единия пазар. Докладчик за становището е Надя Хирш и тя ще получи думата първа. Заповядай, Надя. Благодаря. Вече няколко пъти обсъждахме становището. Междувременно разполагаме и с компромисните предложения. Както вече беше споменат, споменато става въпроса за загрижеността на гражданите във връзка с единния пазар и ние като комисия по заетост трябваше да се занимаем с някои теми, касаещи нашата дейност, например социална сигурност, здравеопазване, взаимно признаване на квалификации, антидискриминация и пенсионно осигуряване. Това са все теми, които влизат в ресора на нашата комисия по заетост и социални въпроси и за това именно те се съдържат в проекто становище становището. Компромисите, които ви представям, обхващат първата тема, първо, за която стана дума, системите за социално осигуряване. Гражданите, които отправят към нас множество запитвания, обикновено питат дали когато някой работи в друга държава членка, а, и загуби работата си и стане безработен, какви права има и има ли право на пенсия, ако се намира в друга държава членка. Затова компромисното предложение е сравнително прагматично, а именно да се проучи дали е възможно за гражданите, които планират за определен период да работят в друга държава членка или други държави членки, да има система за социално осигуряване, която е да е така, да се каже, наднационална. Значи имаме 27 национални режима, това да е 28 режим, така както е в дружественото право. Това е прагматичното предложение. Както знаете, има достатъчно академични а, дискусии по този въпрос, тъй че е добре да се направи и политическо изследване за възможностите за такива граждани, които се възползват от свободата на движение, да бъдат облегчени. Нещо, което далеч не изклю... далечно означава, че по някакъв начин се намесваме в националните осигурителни системи, нещо, което подчертаваме в допълнение едно. Изменение едно, извинявайте. Компромис Б се отнася до това да се дава достатъчно информация и лицата, които възнамеряват да пребивават и работят в друга държава членка, да бъдат информирани своевременно, за да могат да предприемат съответните административните действия. Това е и темата на компромис С, който иска, в който се предлага обслужване на едно гише по възможност онлайн. Компромис Д е свързан с най-големия работодател в Европейския съюз, който е които са малките и средни предприятия. Целта ни е да сигнализираме, че за нас е важно, че е, не само големите предприятия трябва да координират своите разпоредби, а и малките и средни предприятия, които пък трябва да бъдат разтоварени от бюрократично бреме, за да могат да предоставят разработни места за е, граждани на различни държави членки. Следват компромисите ЕФ и Г. Те се занимават с здравеопазване, профилактика и здравно осигуряване. Защото за нас е важно, когато някой се лекува в държава членка, заплащането да се възстанови възможно най-бързо така че гражданина да няма нужда да преминава през бюрократични процедури. За целта а, трябва да се събере обаче, трябва, той трябва да бъде информиран в коя държава членка, евентуално ще му е необходимо допълнително здравно осигуряване. Освен това имаме компромис ХАШ, който се занимава с квалификацията и взаимното признаване на квалификациите на лицата, за да се гарантира ускорено приемане на работа в различните държави членки. В а, изменение и се уреждат въпроси в връзка с възпитанието и обучението, ранно изучаване на чужди езици като предпоставка за мобилност, учение през целия живот, европейска квалификационна рамка, все познати теми в компромис J уреждаме въпроса за това държавите членки да нямат възможност и да нямат право да въвеждат някакви дискриминиращи ограничения. И в заключение допълнение К в връзка с пенсионните права на гражданите, които са мобилни. Целта ни е да гарантираме, че те няма да бъдат ощетени. Това е най-общо, с което се занимават компромисните предложения. Щастлива съм, че всички политически групи участваха в тяхното формулиране. Ще ми се във връзка с компромис А политическата група на социалистите и демократите да преосмислят позицията си, защото става дума за граждани, които през следващите години ще минават през граница, за да работят. Наистина е прагматично да се възложи изследване на тази тема. Мисля, че това съвпада и с духа на социал-демократическата политика. Улесняване на гражданите. Освен това имаме някои изменения във връзка с директивата за командироването на лицата. Аз като докладчик не формулирах компромисно предложение, защото не искам да изпреварвам дискусията. Сега, миналия петък, на заседанието на координаторите обсъждахме въпроса, получихме доклада за втория пакет. Темата е толкова важна че си струва да й отделим време и внимание в тази комисия и да я обсъдим обстойно. смятам, че е, ня, ще си направим лоша услуга, ако просто възприемем позицията на една отделна политическа група и я впишем в проекто становището. Затова не ви предлагам компромис по този въпрос. И сега очаквам с нетърпение вашите изказвания. Благодаря на Надя Хирш сега ще дам думата на докладчиците в Сянка. Първо Юта Штайнбрък. Благодаря, госпожо председател. От името на европейските социал-демократи искам на първо място да, да констатирам, че ние, работещите в рамките на Европейския съюз, сме и граждани на този съюз. И точно тези граждани ние представляваме в а, нашата комисия по заетост, представляваме техните интереси. Те са по-широки от здравеопазването и социалното осигуряване. Те обхващат и е, равното третиране, социалното, е, обслуж... Е, социалните услуги, командироването, обществените поръчки и така нататък. Аз от името на социал-демократите участвах през миналия мандат в форума за общия пазар, там където бяха оповестени тези 20 а, основни тези. Един от панелите в рамките на форма се занима именно с положението на работещите в Европейския съюз. Така че е безспорно, че и за колегите извън нашата комисия ситуацията на положението на работещите в Европейския съюз е много важно. За това смятам, че не е достатъчно в проекто становището да очертаваме само някакви рамкови теми. Ние като социал-демократическа фракция застъпваме е, много точни позиции и сме ги предложили е, в, на докладващата като трябва да споделя голямо разочарование, че нито едно от ключовете ни предложения в интерес на трудещите се на вътрешния, общия вътрешен пазар не беше възприето от от е, името на нашата политическа група мога да кажа, че именно тъй като не са прияти ключовите ни предложения, ние ще подкрепим становището единствено и само ако при гласуването се отчертае ясно застъпване на интересите на работещите. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. За разлика от колегата, смятам, че докладчика добре се е справил. От името на НП искам да й благодаря за компромисните изменения, сред които имаше изменения, предложени от представителите на НП. Не смятам, че трябва да си мислим, че можем да разресим всички проблеми на работещите в чужбина, но според мен анализът е добър. Анализът на положението на тези работници, когато те бъдат наети в чужбина. Дълбоко съм убедена, че въпросният доклад е очертал проблемите в единния пазар и следователно ние ще подкрепим измененията, тъй като те са в положителна насока и сме благодарни на докладчиците в Сянка. Те също са свършили добра работа чрез измененията, които целят споразумение. Благодаря. Емилия има думата. Well, thanks somehow. Благодаря на докладчиците. Обикновено сътрудничеството не е добро. Трябва обаче да призная, че имаше ключови елементи, които според мен са отрешаващо значение за този доклад, за да бъде той с някаква допълнителна изгода към това, което подготвя комисията ИМКО. Засегнатите теми са свързани с командироването, защитата на правата, свързани са с обществените поръчки и социалните услуги от общ интерес. Съгласни сме с социалистите, че е нужно това да бъде отразено и, или в изменение 63, 67, 68, 75 или 76. По моя преценка това са същинските въпроси, които следва ние да обсъждаме във връзка с вътрешния пазар и е част от работата на тази комисия. Едва ли е необходимо да навлизаме в подробност на директивата за приложението, но що се отнася по а, изменение 66, ние не си вършим работата. Би трябвало да се предвидят мерки за защита, високо ниво на съответствие, за да избегнем социалния дъмпинг. Не е нужно да навлизаме в подробностите, просто трябва да заложим основните принципи, които според мен би трябвало да се основават на един консенсус. Нужно е също така да кажем, че поне някои от тези изменения трябва да бъдат отразени в окончателния доклад. В противен случай ние не смятаме, че тук има каквато и да било допълнителна изгода от този доклад. Затова ни е трудно да подкрепим а, доклада. Вие споменахте, че доклада е прагматичен. Да, но той може да се окаже напълно незначителен и моля да ми извините, че съм така пряма но всъщност доклада може да не донесе каквато и да било допълнителна изгода, затова ви призовавам да обмислите някои от тези изменения преди да преминем към гласуването. Благодаря. So, see, и така, не виждам други желаящи да вземат думата. О, извинете ме. Господин Бенян, имате думата. Um, yes, just, just, uh, was... Само да отговоря на казаното по някои от измененията и конкретно 67 мо изменение. Тук се отива отвъд защитата правата на командированите. Да, и 66-то също, но 67 мо изменение е онова, което има прекалено широк обхват. Защото се защитават не само правата на командированите, но става дума и за преструктуриране на економиката, в която те се вписват. И мен лично много ме притеснява каквото и да било, което ще попречи на командированите да работят в същите рамки, в които се вместват и у нези, които не са командировани. И тези ограничения на а, подиспъл... за свързани с подиспълнителите, според мен забраната това да не може да става по моя преценка е в разрез с начина по който работи економиката, поне там откъдето аз идвам. Очевидно, че при нас няма много командировани работници в нашата економика в а, селските райони, но все пак економиката се основава на този вид а, възлагане на договори на подизпълнители. Има малки фирми, които са с тясна специализация и едва ли това са хора, които искат да работят на пълен работен ден за един работодател. Така че тук не става дума за хора, които са независими, малки дружества с тясна специализация. И ако ние блокираме тяхната работа и им забраним да работят в други държави и членки, това влиза в разрез с принципите на свободния пазар. С други думи, няма да можем да наймаме такива подизпълнители от други държави членки. И техните работници няма да могат да бъдат командировани. И, и това означава блокиране на единния пазар. Това означава въобще да забраним ползването на подизпълнители би трябвало да може да се използват подизпълнители и през граница, а не само в национален мащаб. Така че трябва да отхвърлим предложеното, защото предвижда смешни и неприемливи ограничителни мерки въобще за заетостта и за промишлеността. Благодаря, Юта Штайнрък иска думата, но моля те, Юта, бъди кратка. Да, съвсем накратко искам да кажа нещо за собственото си предложение за изменение 67. Никъде не е казано, че се забраняват подизпълнителите. Казано е, че трябва да се предотврати правото на фирмите почтенски кутии да участват. Аз лично са, Идвам от бизнеса, много добре знам какво е значението на подизпълнителите, особено в строителния бранш. Но нека използваме шанса, който ни дава директивата за командироването, да отстраним фирмите или поне да контролираме фирмите почтенски кутии, в които действат в командироващата страна. И сега накрая да чуем Надя Хирш. Благодаря. Мисля, че тази кратка дискусия все пак много ясно подказа колко много неща трябва да се обсъждат във връзка с директивата за командироването и, нейното, и тълкуването на някои нейни разпоредби. Ето това е точно причината, поради която не включих тези теми в становището. Сега има по-общи формулировки за неща, които са важни за нас, примерно да няма дискриминация на командировани работници. Но предложенията за изменение всъщност са нещо като позиция на групата на социалистите и демократите. Не мога да приема това, иначе просто трябва да си спестим цялата дискусия около а, директивата за командироването колега Турунен. Мисля, че все пак има допълнителна полза от становището, само като помислим, че предлагаме дискусия за установяване на нещо като 28-ми осигурителен режим. За това пряко засяга гражданите и работниците и би могло да реши някои бъдещи проблеми. Председателката, благодаря. Прекратяваме дебата по този въпрос. По-късно ще гласуваме становището. И сега предавам председателството на Надя Хирш. Благодаря. Преминаваме към точка 9 от нашия дневен ред. Изменение на директива 106. Докладчик по становището ни е Оле Кристенсен от политическата група на социалистите и демократите. Сега ще му дам думата, за да представи измененията. Фри, е, е, Благодаря, госпожо председател. Тук става въпрос за минимален прак за образователен ценз на морските лица. Стремим се да имаме общо европейско законодателство в тази област. Искам първо да благодаря на докладчиците в Сянка, с които се сработихме много добре. Постъпиха няколко предложения за изменения и аз приемам всички тях. 26-то, например, отнасящо се до по-конструктивен начин на обобщаване и оценка на данните. Ян Консуловски направи много добро впечатление в това отношение. Освен това имаме едно изменение на Филип Дебарк, в което се казва, че процедурата не бива да се протака, нещо, което ние можем само да подкрепим. Сега е, също имаме два две предложения компромисни по последните две изменения на Филип Дебаке. Изменение 28, в него се настоява за по-ясни правила за продължителност на времето за почивка и вахта. И последното изменение за компромисно изменение се отнася до данните, свързани с сигурността. Надявам се всичките да бъдат подкрепени. Толкова от мен. Сега давам думата на докладчика в Сянка, господин Козаловски. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałbym podziękować e, opiniodawcy, panu Ole Christensen. Госпожо председател, искам да благодаря на господин Кристенсен за неговото съдействие и искам да го поздравя, тъй като успя да постигне нещо сериозно. 27 държави членки подписаха този документ. И сега няколко думи за използването на данните за обучението на морските лица, данни, които ще бъдат предоставени на Европейската комисия. Аз съм съгласен с докладчика, тези данни трябва да се защитават и да се третират като статистически данни. Много е важно събираната информация да бъде събирана от Европейската комисия. Тези данни могат да бъдат полезни, за да се анализира пазара на труда и бъдещото професионално планиране на моряците. Тази информация може да бъде полезна на институциите, които обучават морски лица. И мисля, че тази подробна информация може в крайна сметка да подобри положението им. Освен това, информацията може да бъде полезна и за повишаване атрактивността на тази професия. Ние подкрепяме внесените компромисни изменения и изразявам надежда, че тази директива ще повиши сигурността на морските съдове. Всъщност това е целта, която всички ние си поставяме. Благодаря. Следващият оратор, извинявайте, Филип Де Бакер е в задръстване от 2 часа и затова ще прочета изявление от негово име. Благодаря на докладчика. Мога да се съглася с повечето предложения. Групата ще подкрепи повечето изменения, но можем да подкрепим 13-то изменение. Текста на комисията е по-добър като докладчик в Сянка Отел да съм внесъл три изменения. 27 изменение. Споразумението влезе в сила на януари, през януари 2012 година. Възможно е да възникнат проблеми. Може би има, ще възникнат проблеми с, с проверката по пристанища. Освен това, може да се има опасност да, да, да се влуши конкурентоспособността на европейските моряци е, според, много е важно да се постигне споразумение на първо четене. Изменение 22 и 29 са част от компромисно изменение. Договоря съм ги с господин Кристесен. 21 и 28 говорят за освобождаване от времето за почивка. Тези освобождения са необходими тогава, когато е необходима гъвкавост. АЛДЕ подкрепя този компромис, изменение 24 и 29 и компромис 2 са защита на данните. Изключително важно за нашата група докладчикът прие изменението да се подсили всяка събирана и съхранявана информация трябва да бъде в анонимен формат. Очаквам резултатът от гласуването. Благодаря ви. Това беше от Филип Дебакър. Благодаря. Сега ще дам думата и на комисията. Джовани Мендола. Оказва се, че нямаме представител на комисията. В такъв случай можем да преминем направо към следващата точка от дневния ред която е девета, казва председателката и се извинява и все пак дава думата на докладчика. Благодаря. Жалко е... Сега за 13-то изменение ние сме модифицирали текста, защото текстът е по-различен от текста през 2008 година и това е, което искахме да постигнем. Е, аз не виждам защо се държи на предложението на комисията. Освен това, аз е, мисля, че това, което е, сме предложили, се вписва и в предложението на комисията, така че коментарите в тази посока ми се струват странни. Така вече благодаря на докладчика и преминавам към следващата точка от дневния ред. Девета, казва отново председателката, становището на колегата Мери Корнелсен. Всъщност, за сега ще преминем към десета точка от дневна от дневния ред към следващата точка Европейски фондове за социално отговорно предприемачество, във връзка с което ще ви съобщя, че давам думата на онези членове на комисията, които са внесли изменения. Okay. should have. I don't know. She didn't ask for the floor. So maybe you can re- remind the timetable and then. We Gut, es scheint niemand von den Очевидно, че нито един от внеслите изменения не е тук или колегата Штанда е тук. Ние, социал-демократите, Смятаме, че надзорните органи а, трябва да бъдат задължени за осигуряване на автоматично автоматичен обмен на информация. Затова сме доволни, че намерихме компромис по отношение на дефиницията за социално отговорно предприемачество. Така че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 Не виждам други членове на комисията, които да желаят думата по този въпрос. Колегата Корнелисен току-що влиза, което означава, че можем да довършим работата си по предходната точка, защото на 30 май в Комисията по економически въпроси ще се приеме докладът, а гласуването му ще бъде през септември. точка 9 от дневния ред. Директ das Wort 56 Änderungsanträge. А, имаме 56 предложения за изменения и колегата Корнелисен сигурно ще ни ги представи. Uh, sorry to be... Извинявайте, че закъснях. Бях в uh, комисията по равноправието на жените. Много благодаря на всички докладчици в Сянка за сътрудничеството и приноса им. Успях да отразя почти всички изменения, внесени от социалистите и либералите и мисля, че с тях ние ще укрепим социално-економическите аспекти на предприсъединителната помощ, което е от жизнено значение за хората и економиките на тези страни. Ще се спра само на четири аспекта на нашата дейност. Ще се обърне повече внимание на уязвимите групи Всъщност това е смисълът и на измененията внесени от госпожа Гюнч. Е, ще се обръща повече внимание на укрепването на социалното партньорство. Това е много важно, за да могат тези страни да участват в бъдеще в социалния диалог. Искаме да покажем ясно, че социалните партньори не са чисто и просто организация на, социал... на гражданското общество, защото в Европейския съюз те играят е, много по-силна роля те играят е, роля в разработването на законодателството. Освен това, укреп укрепваме елемента гражданско общество на финансирането на споразумението за партньорство и предприсъединителната помощ. Стратегията 2020 заема централно място в регламент. Аз самата съм внесла изменение. 73-то изменение настоява за цели да бъдат поставени за присъединяващите се страни, е, както за е, държавите членки. Там ще има стандарти за намаляване на бедността, устойчивост и други тези цели, разбира се, трябва да бъдат е, съответни на капацитета на тези страни. Много е важно обаче на присъединяващите се страни да се даде възможност да развиват економиката си в същата в посока, в която развиват и държавите членки. И на тези страни да бъдат поставени конкретни цели, които да се опитват да постигнат, което се оказва, че дава добър резултат в процеса на разширяване. Искам да благодаря на господин Обермайер и господин Бизото за приноса им. Едва ли ще се очудите, като ви кажа, че препоръчвам да гласувате против а, техните предложения, тъй като са напълно противоположни на а, смисълът. А, на смисъла на а, текста, но ще ви разочаровам, ако не отправя подобен призив. А, това е което имах а, да кажа. Колегата Штайндрук. Благодаря на докладващата за отлично свършената работа и за доброто сътрудничество. От наша гледна точка е най-важно да се укрепи ролята на гражданството общество, както и на синдикатите и на социалния диалог приветствам предложението за отделяне на проценти половина от финансовата помощ за местни и регионални организации в страни, в в различните страни, като е, помощите се отпускат след консултация с гражданското общество. Това е много важно. Това, което обаче отхвърляме е, че се иска включва равнопоставеността на половете, разпоредбата за е, равнопоставеността за половете и че европейската интеграция трябва да протече по-бавно. Мисля, че това е чист популизъм, който е за сметка на идеята за обща Европа и ние ще гласуваме против тези предложения. А иначе, извън тях, е, становището е много добро. Благодаря. Благодаря на колегата Штайндрук. Благодаря. Подкрепям напълно измененията на госпожа Корнелисън. Там се подчертава ролята на Европейския парламент в дейностите насочени към промяна а, на начините по които се предоставя предприсъединителната помощ. Също така трябва да подчертаем, че размерите на помощта трябва да е обвързана с постигнатия напредък и приложението на европейското законодателство. Освен това, искам да подчертая значението на отговорността на страните кандидатки в, за собственото им развитие. Европейският съюз разполага с различни възможности, но трябва да се стреми да няма дублиране в, при помощта. Спомням си за периода, когато Полша самата беше получател на помощ и в този период си спомням, за, е, то, си спомням, че ограничаването на бюрократичната тежест беше много важен е, въпрос за нас. Целта беше да се повиши ефективността на помощите много е важно институциите да бъдат добре информирани, за да разработят стратегия за развитие и по този начин тези институции ще бъдат ценен партньор за Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми докладчик, и ами, скъпи колеги. Това е неослужнено мнение, постигна разумен консенсус, докладчикът обхвана въпросите свързани с заетостта и също така включи някои други въпроси, които ще бъдат обсъдени по-обстойно в Комисията по външни въпроси. Обсъдени бяха измененията на различните групи. И аз предложих компромисно решение по изменение 60 и 61 съвместно с номер 13 на докладчика. Те не са взаимно изключващи се. Смятам, че намерихме балансирано решение. Подкрепям и измененията на Кинга Гьонц и Ута Штайндрук. Що се отнася до разпоредбите за социалния диалог, гражданското общество и т.н. Смятам, че на по-късен етап в Комисията по външни въпроси ще бъде отчетено значението на политическия диалог за страните в предприсъединителен етап. Надявам се много, че е, измененията, които не, не подкрепяме, няма да засегнат въпроса за а, заетостта и няма да бъдат прияти тук в комисията по заетост. Благодаря. Клепите? Uh, um, Благодаря, госпожо председател. Исках да се включа в тази комисия, за да се изкажа в защита на заетостта в Средна Англия. В доклада на комисията становището, което колегата подготви, засяга финансирането, създаването на заетост в страните на предприсъединителен етап. Ние в Европа е, страдаме от економии в държавния сектор, хората биват освобождавани от работа защото трябва да се изплаща дълга към МВФ, да се правят вноските в ЕСЕ. Вчера бе разяснено тук пред парламента, че трябва 10 милиарда лири за развитие на економиката. Вие искате да се изразходват тези средства за разширяване на Съюза. Това означава, че все повече средства на данакоплаците ще бъдат изразходвани. Разбирате ли смисъла на думите да се простираш според чергата си или да се харче разумно и не тичай преди да си се научил да вървиш? Повечето от членовете на тази а, комисия а, искат да се правят допълнителни вноски за европейския бюджет. Да вземем и Турция. Кога най-после ще кажем истината? Турция ще получава такива помощи. И дори най-проевропейски настроените ни приятели знаят, че Турция всъщност заемат земи, които са принадлежат на държава членка. Правата на човека не се спазват, там се извършват е, ужасни нарушения и в същото време се предвиждат помощи за тях. Ähm, äh, Благодаря. Сега отново ще дам думата на колегата Корнелисън. Okay, thank you. Um, yeah, thanks every... Благодаря на всички. Мисля, че би трябвало да има категорично мнозинство за повечето основни елементи на доклада и ще има какво да представим на Комисията по външни отношения. Аз определено ще се опитам да отразя повечето от нашите становища в основната част на доклада. Сега това, което каза госпожа Синклер, прекрасното на разширяването е, че в крайна сметка всички печелят и забогатяват от него. При разширяването се увеличава пазара за нашите стоки. За Холандия присъединяването на Полша доведе до петкратно увеличаване на търговията между Холандия и Полша така че е, разширяването е, води до благодействие за всички. Благодаря за тази дискусия. По-късно ще гласуваме това становище. Gut, dann gehen wir zum Tagesordnungspunkt. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тя е номер 12, пакт за социални инвестиции, отговор на кризата. По този въпрос имаме а, доклад по собствена инициатива и нашата колега ще ви го представи. Dziękuję пани Drodzy koledzy, niezmiernie mi miło, że mogę dziś... Госпожо председател, скъпи колеги, много се радвам, че мога да ви представя доклада Пакт за социални инвестиции, отговор на кризата. Доклад, по който работим от няколко месеца. Този доклад е отговор на економическата и социална криза в Европа. Предлага се да започне дебата в Европейския парламент за пакта за социални инвестиции. Социално-економическата криза, която преживяваме, без съмнение ще окаже въздействие и върху економиката, и върху качеството на работните места и социално-економическите инвестиции. В кризата доведе до безработица от повече от 10% в държавите членки. Изключително висока безработица сред младите, свързана с труден преход от ученето към работата ние се притесняваме особено от ситуацията на квалифицираните работници, от образователна система, която е неподходяща, демографски проблеми, застаряване на населението повечето отговори залагат на стабилността на обществените финанси в краткосрочен план. Разбира се, това е много важно за економиката на Европейския съюз. Заедно с това е, трябва да се предвидят и социални инвестиции, които да са целенасочени. Тяхната цел е да подобрят социално-економическото положение и растежа. Много е важно за тази цел да има стратегия за социални инвестиции, която да подготви гражданите за промяната в економическите условия и потребности на пазара на труда. Кризата задължава държавите членки да преосмислят политик, социалната си политика и да променят идеята за държавата на благоденствието, така че тя да инвестира в човешките ресурси и да създава стимули и да не реагира просто а, при проблеми на пазара. Онова, инструментите, които трябва да вземат държавите членки, трябва да са свързани с подкрепата на безработните, инвестиции в обучението и образованието, гъвкавата сигурност, подкрепата за съчетаването на личния и професионален живот, борбата срещу бедността и социалната изолация. Това са все важни цели, за да се постигне а, съчетаване между инвестициите и развитието държавните разходи са, трябва да се разглеждат не като изразходване на средства, а като инвестиции, които ще дават, ще доведат до обществена възвръщаемост. Лисабонската стратегия и стратегията за заетост се провалиха поради неадекватно управление. Анализът на економическото развитие говори за това, че стратегията 2020, свързана с социалната политика и образованието, все още не е отчет взета в достатъчна степен на въоръжение от държавите членки. Ето защо разпоредбите за управлението на економиката и макроекономическите условия трябва да бъдат допълнени от по-добра социална политика. Мой доклад предлага държавите членки да подпишат пакт за социални инвестиции. По този начин ще се създаде по-добър механизъм за управление, по-добър механизъм за контрол, по-добро изпълнение на политиката на заетостта. Всичко това, за да се постигна целите на стратегията 2020. Изпълнението на и контрола върху тази политика трябва да се включи в Европейския семестър 2013 година. Финансовата рамка 2014-2020 година трябва да предвиди достатъчно финансови средства за тези социални инвестиции. Препоръките на тези идеи, които фигурират в доклада, са доклад и заключение, извлечено от общественото изслушване, организирано от НП през март. Професор Ванденброк предложи, между другото, на това изслушване, да се създаде пак за социални инвестиции. Надявам се, че тази идея ще ви допадне и разчитам на сътрудничеството с, своите колеги, които са докладчици от другите колеги. Благодаря на докладващата за това представяне. Сега думата ще получат докладчиците в Сянка. Първо колегата Серкас. Gracias, señora presidenta. Благодаря, госпожо председател. Първото, което искам да кажа е, че идеите, които ще споделя сега, всъщност са на Антигони Пападополос, която няма възможност да присъства тук, за съжаление. Първо искам да посоча колко се радваме, че докладът на Данута за първи път признава от името на НП, че не е необходима единствено и само политика на съкръщение и економии, за да се продолее кризата, а трябва да се съобразяваме повече с интересите на гражданите. Това е и нашето желание да вкараме повече социалност в социалния дневен ред. Но за ЕНП според мен това е прогрес. Прогрес, така че ще подкрепим това становище но обаче е, трябва да кажа, че предстои да внасяме изменения и да уточняваме някои неща, защото в документа се съдържат някои идеи, които са много далеч от нашата позиция. Може би тези неща ще се изчистят след по-обстойно обсъждане. Първо по точка 4, където се казва, че щетите нанесени от пазарните провали могат да се преодолеят само чрез преосмисляне на социалната политика. Това се отнася, разбира се, за страни като Испания, която в момента среща много големи проблеми. Като като проблемът не е в разходите на държавата, които едва са се повишили, проблемът е в ниските доходи. Точно това води до непоносимия дефицит и задлъжнялост. Тоест причината не са високите разходи или скъпият социален модел, не е просто. Пазарът се срина вследствие на финансовата криза. С други думи, проблемът е пазарен, финансов. Така че би било а, абсурдно да пречим на повишаване на търсенето, т.е. да поемем по грешен курс и да продължим да съкръщаваме социални услуги. Т.е. тази точка 4 би трябвало да се заличи. Освен това за нас е проблем и точка 10. Ние не смятаме, че тък му в момента, когато положението е толкова драматично и особено младите хора не могат да си намерят работа, да се повишава законната пенсионна възраст. До кога? Като че ли има достатъчно работа за всички. Защо да караме хората по-дълго да чакат излизането си в пенсия? Малко ми е опростенческо това. Е, някак си е, тази рецепта се предлага за решаване на всички проблеми. Просто но осигурителните системи, разбира се, че трябва да бъдат по-съобразени с пазарните тенденции, но от това не бива да страдат работниците, особено у нези, които отдавна в продължение на години плащат пенсионни осигуровки и упражняват понякога тежък физически труд. Благодаря. Думата има колегата Пападополо. Thank you very much. I endorse whatever подкрепям всичко, което господин Серкес вече спомена. Аз съм докладчик в сянка по този доклад. Действително, много вярно е, че някои хора от НП харесват доклада, особено от Полша. И мерките, които се предлагат, не са решението на кризата. Те няма да върнат Европа в правия път. Тук докладът се споменават положителни идеи за социален пакет от мерки, които са необходими, за да проведем битката срещу економическата и финансовата криза. Наистина трябва да отидем отвъд финансовата дисциплина, за да има устойчив растеж, заетост и социален напредък. Това трябва да бъде нашата цел. Социалните инвестиции са необходима стъпка в подкрепа на тези усилия и би трябвало да се насочим към основните цели. Например, да ограничим броя на отпадналите от училище, да увеличим броя на младите хора в а, социалната а, система, социалното приобщаване, борбата срещу бедността, а, гъвкавостта в областта на заетостта и сигурността, и подкрепяме тази инициатива. Регламента следва да бъде прилаган, за да подобрим качеството на образованието, на подготовката, програмите за стажове за младите хора, за да могат те да достигнат до пазара на труда. Наблюдението на заетостта на социалните цели в Европа 2020 трябва да бъде допълваща мярка към усилията на правителствата. Освен това, Искам да кажа, да, по отношение на обсъжданите въпроси ние смятаме, че докладът се движи в правилната посока, но имаме няколко въпроса, свързани с, линея линия 10 и 4. В точка четвърта докладчикът споменава модернизацията на европейския социален модел също така споменава провала на пазара. По наше мнение, провалът на пазара не може да бъде преодолян, като промяняме социалния модел в Европа. Трябва да преодолеем пропуските, проблемите на пазара. И за това бихме искали да внесем някои изменения по точка 10, например защото ние не разбираме някои от постановките. Докладчика споменава активирането на социалната държава. Това е нещо, което за нас е неясно, непрозрачно и тук трябва да бъде внесена яснота. Надяваме се, че ще има възможност за да среща между докладчика и докладчиците в сянка, представляващи различните групи, за да внесем яснота и а, ние социалистите определено имаме някои изменения а, по точка четвърта и десета. И освен това не разбираме защо трябва да се увеличава пенсионната възраст и да се ограничи пенсионирането на по-ранна възраст. Ние с това не сме съгласни и определено искаме да го обсъдим с докладчика и очакваме да проведем такава работна среща с другите докладчици в Сянка. Благодаря. Колегата Емили Турунен. Um, Благодаря ви много. Благодаря на докладчика. Много добър доклад. Много ясен, балансиран доклад. Приоритетите са точни, съдържанието е добро и подходът, така както е заявен в точка Б, първа, и втора и трета линея, наистина е отлично направен. Става дума за социални инвестиции, които не бива да ги възприемаме като разходи само или економия, просто като чиста инвестиция в бъдещето. Това е подход, който ние зелените подкрепяме. Няколко конкретни бележки сега по първа точка. Определението на социална инвестиция. Може би трябва да го прецизираме. Все още не съм го измислила, но това може да бъде обмислено. Второ, възрастта за пенсиониране в 10-та точка. Социалистите вече подигнаха този въпрос. Пенсионната възраст вече е увеличена в няколко държави. Не само в моята. Сега тя е най-висока във всички а, страни Организацията за економическо сътрудничество. Можем да се пенсионираме на 70, тъй като продължителността на живота. Забравих термина точно какъв беше, но продължителността на живота е удължена. Така че едва ли се налага да увеличаваме, тъй като тя вече е увеличена в повечето държави от ЕСЕ. Тук трябва да намерим равновесието. И, освен това, точка 5 ние се договорихме за нея, но трябва да добавим, че независимо от кризата, все пак социалната сигурност трябва да е над линията на бедността. Схеми за социална сигурност не бива да са равнозначни с схемите за бедността. И в точка 7 би трябвало да включим а, гаранциите за младеща, за които се договорихме, като конкретно средство за борба срещу безработицата сред младите. И на последно място. Искам, истинската черешка на тортата тук е 13-та точка за пакта за социални инвестиции между държавите членки. Що се отнася до този пакт, трябва точно да обясним как си го представяме. Дали е някакво заключение на съвета, дали ще е, е под фор... някаква друга форма. Какво всъщност трябва да представлява пакта? Трябва да го опишем малко по-подробно. Иначе, отправната точка, както вече казах, е много добра и според мен можем да намерим добрите решения. И очаквам съвместната ни работа. Благодаря на докладчика. Господин Бенин, аз ще се изкажа от името на Рика Манер – благодаря на докладчика за добри балансиран доклад. Съдържанието му е насочено към борба срещу безработицата. Важно е да обърнем внимание на младежката безработица. А, тук имаме нужда от спешни решения. Става дума за бъдещето на младежите. Трябва да видим как да увеличим възможностите за заетост и местата за стажове. Е, идеята за пакт за социални инвестиции следва да се приветства. Всяка държава членка трябва да инвестира в добруването на своите граждани. Ключови елемент е системата за социално осигуряване. Системата трябва да бъде предсказуема от гледна точка на макроекономиката. Социалното новаторство е една от възможностите да се отговори на сегашната криза. Чрез новаторство могат да се създадат работни места и да се повиши растежа целите на Европа 2020 трябва да се изпълнят за всяка държава членка. Инвестициите не трябва да бъдат ограничени до краткосрочните цели. Предприемачеството създава най-много работни места. Аз ще внеса някои изменения. Разчитам на добро и плодотворно сътрудничество с докладчика. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега давам думата на Европейската комисия. Thank you, Madam Chair. Um... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за интересния доклад. Разбира се и на докладчиците в Сянка. Мисля, че докладът е чудесна основа за по-нататъчни обсъждания. Няма да навлизам в подробности, но смятам, че докладът е много навременен за Европа в настоящия момент. Първата стъпка, разбира се, да информираме заинтересованите лица и да, събе, и да привлечем подкрепа за тази идея. Ще спра до тук. Мисля, че ни предстоят и други дискусии. Председателката. В... И затова сега давам думата на докладчика за заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че докладът беше възприят с толкова силен интерес. Ние разменихме детални становища по този доклад. Очудвам се, че Чудвам и много общо становище от комисията. Разчитах на повече подробности и по-ясна позиция от нейна страна. Надявам се обаче, че това ще стане в бъдеще. Много се радвам, че имах възможността да работя в дух на добро сътрудничество с колегите. Председателката, благодаря за разискванията. Ето сега да ви представя графикът. Графикът за внас... с крайни срок за внасяне на изменения 14 е май 12 часа. Гласуването в нашата комисия през юни или юли в пленарна зала. Гласуването ще бъде през септември. С това приключваме 12 та точка. Сега ще направим пауза до 10.45, когато ще започнем гласуването.

übersetzt. <laughs> liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване. Искрено се надявам всички да сте донесли картите си, да сте ги изпробвали и всичко да е наред. Надявам се, че и броят на представителите на политическите групи е проверен. такъв случай започваме. Започваме с становището на Надя Хирш за 20-те въпроса, които безпокоят гражданите във връзка с функционирането на единния пазар. Нов параграф преди параграф 1, предложение за изменение на Жан-Люк Бенамиас, който, което влиза в точка от преамбюла А и се гласува. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2 на същия докладчик за против, въздържали се. Да проверим. От ЕНП имаме двама души в повече бихте ли взели решение, което всички ще гласува? Двама са в повече. Изяснихте ли въпроса? В такъв случай край на електронното гласуване. Не излизат числата. Аз обявих закриване на електронното гласуване. Тридесет и шест на две. Сега, изменение 3 на Силви, Силвана Рапти и други за. Против въздържали се, приема се. Приема се. Изменение 4 на същата група за против въздържали се приема се. Следва устно изменение на докладващата, което е вписано тук. Имате ли възражения? В такъв случай гласувате за, против, въздържали се, приема се. Компромис А. За. Против. Въздържали се да проверим електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се тъй като има равен брой гласове 21 на 21. Отхвърля се. Което означава, че ще гласуваме отделните изменения. Първо, пето изменение на Надя Хирш. За. Против. Въздържали се. Какво става с социал-демократите? Още веднъж. Изменение 5. Защото половината зала не гласува и се чудя какво става. Пето изменение за, против сега. Въздържали се. Приема се. Следователно изменение 6 отпада, то освен това и е оттеглено. Съвместимо е изменение 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 също е съвместимо за, против, въздържали се. Да проверим. Начало. Начало на електронното гласуване. Социал-демократите са с един в повече. Моля, решете. Кой ще гласува и кой не. Край на електронното гласуване. Отхвърля се, защото отново имаме равен брой гласове. Има проблем с това, че горе на таблото не се появяват числата. Преминаваме към изменение 9. За. Против. Въздържали се. Отново трябва да проверим начало на електронно гласуване. Е НП отново са с един в повече. Моля, изяснете се. Сега уточнихте ли кой ще гласува? такъв случай край на електронното гласуване. Отхвърля се с 18 на 25 без въздържали се. Параграф 1А нов. Това е изменение 10. За. Против. Въздържали се. трябва да проверим начало на електронно гласуване. Осново, отново един глас повече от НП. Сега край на гласуването. 19 на 23 отхвърля се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Има договорка да се гласува допълнително и изменение 11. За. Против. Отхвърля се. Преминаваме направо към изменение 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Рика Манев си е оттеглила предложението. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме направо към изменение 26. Извинете ме. Първо компромис Д. Компромис Д. За против, въздържали се, приема се. Изменение 26 на господин Попаки са против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно начало на електронно гласуване за 27 изменение. Отново един от НП е в повече. Уточнете, моля. Край на електронното гласуване. 18 на 25 отхвърля се. 28. Тук се предвижда разделно гласуване. Първа част. Всичко е вписано в списъка. Виждате го, първа част за против въздържали се приема се втора част за за сега против въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към второто подзаглавие с устно изменение на докладващата. Има ли възражение срещу устното изменение? Значи го гласуваме за. Против? Въздържали се? Приема се. Компромис F за против, въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Допълнителен параграф 4, изменение 37 на Силвана Рапти и други за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение на докладващата с ново подзаглавие за против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Компромис и това е параграф 7 за, против, въздържали се, приема се Приема се. Параграф 7а нов. Това е изменение 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис J. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нов параграф, това е изменение 57, за, против, въздържали се, приема се. Още един допълнителен параграф, 58 изменение на Рамона Манеско за. Против, въздържали се, Положението е на кантар и за това електронно гласуване. Край на електронното гласуване. Приема се с 23 на 19 гласа. Отново ново подзаглавие, предложено от докладващата във вид на устно изменение. Ако не възразявате, тогава. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 62 на Юта Штайнрук. За? против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим начало на електронно гласуване – Край на гласуването. 25 на 18. Без въздържали се. Приема се. Допълнителен параграф 9а. Изменение 67. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим, защото разликата беше малка. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 18 на 25 отхвърля се. Изменение 65 на Патрик Люяик за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 на Надя Хирш за, против, въздържали се, приема се. 68 Юта Штайнрук за, против, въздържали се, отхвърля се. Отново ново подзаглавие. Устно изменение на докладващата. Никой не възразява. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис К. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, нека да проверим начало на електронно гласуване. Компромис К или К. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 27 на 14 и само един въздържал се. Допълнителен параграф 73-то изменение на Кинга Гънч за, против, въздържали се. Отхвърля се. Може би някои гласуват много бавно или аз говоря бързо, начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Четирима на двама. Приема се, моля за извинение ще правя по-големи паузи между отделните а, изречения. Изменение 74 на Рамона Манеско. За. Извинете, то отпада. Под заглавие 6. Устно изменение на докладващата. За. Против. Въздържали се. Приема се допълнителен параграф, изменение 75, Юта Штайнрук, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за против приема се. Изменение 76 на Юта Штайнрук за против въздържали се отхвърля се според мен. Сега 77 за. Против. Въздържали се. Също така се отхвърля. Сега гласуваме окончателно така измененото становище. Електронно гласуване начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с 23 на 20 класа, но без въздържали се. Честито на докладващата. Aber du hast es So, jetzt komme ich zu dem nächsten Bericht. Das ist der Bericht ähm, von Ole Christensen. Eine Stelle. Следващия доклад, докладът на Оле Кристензен, становище по изменение на директива 106 от 2008 година на Европейския парламент и на съвета относно минималното ниво на обучение на морските лица. Всички познават текста. Започваме. Изменение 5 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За. То е езиково. Те са все езикови. Изменение 9. За. 9 за. Кой е за изменение 9? Кой е против? Въздържали се, приема се. Е, гласуваме анблок измененията на докладчика до изменение 20. Съгласни ли сте? Не сте съгласни. В такъв случай продължаваме. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Заповядайте, господин Кристенсен. Чух от господин Дебакер, че ще се придържат към предложението на комисията към точка 13. Ако това стане, това ще се споменава два пъти в директивата. Ето защо аз предлагам да се заличи единия раздел. По този начин ще се спомене, ще има едно споменаване в директивата и според мен един път е напълно достатъчно. Просто исках да поясня става въпрос. Вашето изменение номер 13, доколкото разбирам. Сега, кой е за? Изменение 13 за. Против? Въздържали се? Приема се. Не разбрах. Look at it linguistically. Искам да ви помоля да погледнете на текста от езикова гледна точка. От езикова гледна точка, тъй като в директивата два пъти ще се спомене едно и също. Значи това е изменение 13, то е прието. А ако има допълнителна корекция, тя ще бъде направена. В момента не можем да решим проблема. Сега изменение 14 на докладчика. Исках да ви предложа да гласуваме амблок до 20-та точка. Сега, доколкото разбирам, предлагате, че можем да гласуваме изменението от 14 до 20. За. Против въздържали се, приемат се. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Изменения 22 и 23 на докладчика можем да гласуваме в блок. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 25 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега точките от преамбюла от 1 до 3 можем да ги гласуваме анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. точка на Ян Козловски за против, въздържали се, приема се. Изменение 4 на докладчика за против, въздържали се, приема се и последно изменение 27 за против, въздържали се, приема се. Сега окончателно гласуване, начало на електронното гласуване. alles. Alle abgestimmt? Гласуваха ли всички? А, край на електронното гласуване. 27 за, 2 против, без въздържали се. Честито на докладчик. So, jetzt kommen wir äh, zum Bericht von Марая Корнелсън. Сега преминаваме към доклада Корнелисън. Становището по инструмент за предприсъединителна помощ. Ако сте готови да започваме. 53-то изменение за против Въздържали се, отхвърля се. 54-то изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 57 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 55 за. Против. Въздържали се, приема се. 56 Мара Бизото за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо измерение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Девето измерение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 58 Оттегля се. Десето на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 12 на докладчика за. Против. Приема се. 59-то изменение е съвместимо с предишното за, против, въздържали се, приема се. Компромис А. За. Против. Въздържали се, приема се. Стигаме до 62-ро изменение за. Против. Отхвърля се. 63. Юта Штайнрук. За. Против. Въздържали се. Да проверим. 63-то измерение на Юта Штайндрук. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се.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 67 Кинга Гьонс за. Против. Въздържали се. Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18-то изменение на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 72. За. Против. Отхвърля се. 19 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 21. Добре, да гласуваме електронно 20-то измерение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22 на докладчика за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 на докладчика за против, въздържали се, приема се. 24 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 25 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 74 на господин Обермайер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76. Господин Обермайер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 77. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 78 Юта Штайнрук за. Против. Въздържали се. Приема се. 79 Франц Обермайер за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 Юта Штайнрук за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 на докладчика за съвместимо за против въздържали се приема се 81 господин Обермайер за против въздържали се отхвърля се 82 Франц Обермайер за против въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 Франц Обермайер за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 Франц Обермайер за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 Мара Бизото за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 Франц Обермайер за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 Мара Бизото за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 Кинга Гънц за, против, Въздържа. Приема се. 34 Франц Обермайер за, против, въздържали се, отхвърля се. 35, господин Качин за, против, въздържали се, приема се. Едно на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 36, Франц Обермайер за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 арабизото. Съвместимо. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 Франц Обермайер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 Юда Штайнрук. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 2 на докладчика. За. Против Въздържали се. Приема се. 40. Франц Обермайер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41. Юта Штайнрук. За. Против. Въздържали се. Приема се. 42. Мара Бизото. За. Против. Въздържали се. Отхвърля. Номер 3 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 43 Франц Обермайер пада. Няма да го гласуваме следователно. Гласуваме 44 Юта Штайнрук за. Въздържали се, приема се. 45 Франц Обермайер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46 Юта Штайнрук с устно изменение, което е записано в списъка. И има ли възражение? Не, тогава гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 4. Съвместимо. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47 Франц Обермайер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 Франц Обермайер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 Франц Обермайер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50. Франц Обермайер за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5. На докладчика. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Пето изменение е внесено от докладчика. Моля гласувайте. Да Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Пятьдесят и едно на Мара Бизото за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 52. Мара Бизото за. против, въздържали се, отхвърля се. 6 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 7 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. И сега Окончателно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Докладът се приема 39 за, 2 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. So, jetzt kommen wir zu и така преминаваме към следващия доклад. Становище за Комисията по економически въпроси за европейските фондове за социално отговорно предприемачество. Започваме с изменение 7 за против въздържали се. Трябва да проверим начало на електронно гласуване за изменение 7. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 24 за, 19 против. Приема се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А за против, въздържали се, приема се. Изменение 19 с устно допълнение на Юта Штайнрук. Има ли възражения по устното предложение? В такъв случай гласуваме всичко заедно. За 19 плюс устно изменение. Против? Въздържали се? Трябва да проверим. 19 с устно изменение. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с 18 на 22, един въздържал се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Отново трябва да проверим, не съм много сигурна за това начало на електронно гласуване за 20. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 24 на 18, един въздържава се. 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се също се отхвърля. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против,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 Изисква се разделно гласуване. Първа част. За, против сега, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 на Юта Штайнрук. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 на Юта Штайнрук. За, против, въздържали се, също се приема. Следва окончателно гласуване на така измененото становище, начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Становището е прието с 25 за, 16 против и 2 въздържали се. Честито на докладчика. Пристъпваме към последното за днес гласуване. Става въпрос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 Приема се с 39 гласа за, 2 против и 2 въздържали се. Сега по резолюцията на Перванш Перес. Започвам с първото тире, изменение 1 на Надя Хирш. За, против, въздържали се, приема се. 2 на Александро Церка за против, въздържали се, приема се. 3 на господин Церка за против, въздържали се, приема се. 4 на Жан Ламберт за против, въздържали се, приема се. 5 на Алесандро Серка за против, въздържали се, приема се. 6 на Жан Ламбер за, против, въздържали се, приема се. 7 на Алехандро Серкас за, против, въздържали се, приема се. 8 на Жан Ламбер за, против, въздържали се Приема се 9 на Алесандро Серкаса. Против. Въздържали се. Приема се 10 на Жан Ламберт за. Против. Въздържали се. Приема се компромис А за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме на 15-то изменение на Милан Кабрнох за против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, казва председателката, да проверим начало на електронно гласуване за 15-то изменение. Край на гласуването. 23 за, 20 против. Томас, ти беше прав. Приема се. Изменение 16 начава Ори за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 на Надя Хирш за. За против, въздържали се, приема се. 18 на Милан Кабранов за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 начава Ориза, против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим. Начало на електронно гласуване за 19. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с 24 за и 19 против. 20 за. Против въздържали се, отхвърля се. 21 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 22 Надя Хирш за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против,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 Извинете, не ви съобщих, че има гласуване в две части. Значи първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. И сега вече преминаваме на 29 за против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 първа част с устно изменение на Перванш Перес. Не възразявате срещу устното изменение? Тогава гласуваме първа част за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 не е ясно. Нека да проверим начало на електронно гласуване за 36. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се с 21 на 22. 37 на Алехандро Серка за против въздържали се. Приема се 38 разделно гласуване. Първа част с устно изменение на АЛДЕ. Имате ли възражение срещу устното изменение? В такъв случай гласуваме първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Има три думи. За против. Отхвърля се. Тези три думи няма да се прибавят. 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40 за против, въздържали се, приема се. Трябва да проверим електронно, ме съветват. Според мен е прието, но начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. 24 има за 19 против. Приема се. 41 на Надя Хирш. За. Против. Въздържали се. Приема се 42 за. Против. Въздържали се. Никак не е ясен резултата. Да проверим. Начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуваното е 15 на 21 с 7 въздържали се, отхвърля се. 43 за против въздържали се. Приема се 44 за против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 против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 с устно изменение на Перванш Берес за. Против. Въздържали се. Приема се и последното изменение 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме окончателно, електронно, така изменената резолюция. Начало. Край на гласуването. 40 за, 1 против, 2 въздържали сте. Текстът е прият. Благодаря на всички. Това беше днешното гласуване. Ja, haben wir jetzt noch was auf der Tagesordnung? Hm? Äh, do, we, do we have the second next point? Ja.